ще гарантира по-добра безопасност и по-високо качество на нашите стоки, защото ние обичаме да си хапваме и то здравословна храна. Благодаря, каза председателка, благодаря а, за а, вашата, вашия доклад. гласуването ще се проведе утре. И сега преминаваме към следващата а, тема, а именно декларация а, на. А, комисията за срещата на министрите на заедостта на Г20, 20, която ще се проведе в Вашингтон 20-21 април. И така, сега давам думата на господин Ласло Андор от комисията. Мадам la Présidente, Uh, Уважаеми депутати, последните данни на Международната организация за труда показват, че е, безработицата в индустриалните страни расте и ще стигне върха в 2011 година. Над 200 милиона работещи в индустриализирани и развити страни е, рискуват да минат под прага на бедността което означава над 5 милиона бедни в света. Тези цифри говорят сами за себе си. Кризата открои всички слабости на сега толкова взаимосвързаните ни економики. Има общ консенсус, че трябва да се вземат мерки на световно ниво, за да се преодолеят тези слабости. В Питсбърг групата Г20 каза ясно, че растежа създава и работни места. За това се постигна съгласие да създаде рамка за а, създаване на работни места, за да се породи економически растеж. А, комисията също подкрепя всички дейности, които имат за цел да създадат качествени работни места. Този подход отразява и е, реалността в смисъл, че безработицата е в е, основата на а, е, кризата. В Питсбург а, е, беше призован на министъра на труда в щатите да свика среща на министрите на труда, да се обсъдят въпросите и да се търси отговори на кризата, както и е да се обсъдят евентуални бъдещи мерки. Министрите също ще обсъдят и средносрочни политики за развитие на умения, най-добри практики за предоставяне на последните постижения на науката и технологията в услуга на работниците. Тази среща ще се състои в Вашингтон 20-21 април. Комисията и Испанското председателство също ще присъстват там. Комисията работи в тясно сътрудничество с Международната организация на труда в подготовка на срещата. Там ще имаме възможност да се застъпим за създаване на мерки за създаване на качествени работни места по света. Също така ще се борим за признаване на, за стандартите на труда, за е, мерки за социална сигурност. Също така Международната организация за труда и други международни организации ще работят средносрочна стратегия за е, професионално обучение. Така че да, ние ще излеземе там с нашата инициатива нови умения за нови работни места. в рамките на общата ни програма за, нови, за създаване на нови работни места. Въпросът е да се дадат нови умения на световно ниво на работната сила, да се създадат и възможности за обучение на младите хора. Ние сме наясно колко ефективен е европейския социален диалог – особено по отношение на включване на мерки в областта на заедостта. Ние ще споделим нашия опит с нашите международни партньори. Комисията ще ви държи информирани за това как се е развила срещата във Вашингтон. И срещата на министрите на труда на Г20 ще ни даде възможност да разработим нови мерки за политика за борба с кризата и за стратегия за излизане от кризата, за създаване на работни места, за възстановяване на економиката. Целта е да се даде насока за срещата на високо ниво на Г20. Благодаря, господин комисар. Давам думата сега на госпожа Мора Шартие за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, предвид економическата и финансова криза. Тази среща на Г-20 ни налага извода, че първият цел, която трябва да постигнем е за развитие на заемостимостта на работниците. Това е потребност, защото не можеш да участваш в социалния живот, ако не се включиш в него чрез професионалния си живот. Така че днес, докато се подготвя това g 20 единствения девиз и единствената цел, която можем да споделяме е борбата срещу безработицата. Вие току-що казахте, господин комисар, е, безработицата значително се увеличи в Европейския съюз и в света като цяло но става ясно, че неравенствата се задълбочават. Задълбочават се още по-болезнено при младите хора, при временно заетите, мигриращите и жените. И а, мисля, че когато видим как днес 21,4% от младите хора са безработни, докато 14,7 е, е, са били преди две години и вече ни се струваше много. Мисля, че скоростта, с която напредва безработицата, е тревожна. Трябва да градим заедно е, в Европа и в света, защото отговор може да бъде само световен. Стратегии за конвергенция и интеграция, които ясно признават, че социалната политика и политиката на кохезия са стълбове за развитието на нашето общество. Искам да ви напомня е, световния пакт за заетост на Международната организация по труда, е, която дава е, стратегически изход към кризата. Така че Европейската комисия трябва да положи стратегията за след 2010 година върху социалната пазарна економика, приобщаването и прозрачността. Европейските министри на труда и заетостта не бива да забравят на тази среща, че трябва да отчетат е, е, увеличението на работните места е, пред милионите безработни, които се натрупаха напоследък. И за това, господин комисар, Европейския съюз очаква от вас дела, за да можем да успокоим нашите съграждани. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на господин Карка за две минути. Благодаря, госпожо председател, драги колеги, господин комисар. Е, радвам се, че имаме възможност да обсъдим този въпрос в навечерието на тази среща на върха, която ще се проведе във Вашингтон. Смятам, че трябва да е, отчетем и това, което казва госпожа Перванш Рес и аз ще се изкажа от нейно име и на нейния език. Милион и половина бедни работници по света и 200 милиона души, които ще бъдат бедни. Има огромни социални последици от кризата. Ние знаем, че е, вие водите подготвителна работа в е, дух на диалог с социалните партньори и тази е, среща в Питсбърг обединява е, социалното измерение и макроекономическите елементи. Бихме искали кризата да не задълбочи неравенствата между, в самите държави, между държавите и да се намери е, изход от кризата, е, но това да не доведе до разпад на социалния модел. И наистина тези затруднения, с които се сблъскваме, имат социална е, природа, но ние е, се е, боим, че МОД или е, други международни организации е, няма да проявят достатъчно политическа воля за излизане от кризата. И наистина съвета на Екофин трябва да сложи а, а, край на а, тази, на това положение. Господин комисар, ние разчитаме на вас и на Испанското председателство, за да повдигнете и да поставите в сърцевината на дебатите социалния аспект. Благодаря, госпожо Берес. Сега давам думата на госпожа Мариан Харкен. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Господин комисар, изключително е важно срещата на Г20 на министрите на а, труда да сложат а, заетостта в а, основата на плановете си за възстановяване. А, намалява, може да бъдат намалени и работните а, време, да се търси възможност за обучение. А освен това, работниците виждат как банките все повече си увеличават капитала, а малките и средни предприятия са лишени от средства. Не бива да даваме превес на финансови инструменти за сметка на мерки за създаване на заетост. Ние отрязваме работни места и това плащат работниците срещата на Г20 на тези министри трябва да сложи ясен приоритет защита, социалната защита, създаване на работни места, обучение за нови умения. А също така трябва да се прилагат и политики в съответствие с нормите на Международната организация на труда. Да не се търсят претексти за намаляване на международно признати стандарти за заетост на труда. Сега госпожа Фигиереро, моля. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всеки един в Европейския съюз трябва да се признае грешките. Грешките, които доведоха до тази финансова и економическа криза. Е, имаше освобождаване на пазарите, е, с, с споразумение за свободна търговия с трети страни, без да се спазват интересите на трудещите се. Все повече несигурни работни места, все повече бедност. И в край на краищата това беше целта на тази неолиберална капиталистическа политика – и ни се казва, че още не сме стигнали пика на безработицата. Може би ще има още 2 милиона безработни повече. Може безработицата да засегне основно жените и младите хора, и мисля, че трябва да се опитаме да сложим край на това, което понаронва е, социалните норми, е, правилата, при които се наемат е, хора. Иначе няма изход от такава криза. Госпожа Гьонц за минута и 30 секунди. Благодаря. Първо, На срещата на министрите на труда на Г20 ще се срещнат е, всъщност е добре, че има такава среща. Да има среща на министрите за труда, не само на финансови министри, които да се мъчат да е, търсят изход от кризата. В момента економическия натиск от кризата създава и бедност, страда и заетостта, и дългосрочно ще има и социални и политически последици от кризата в целия свят. Надига се екстремизма. Съществуват и други дългосрочни заплахи. Много е важно министрите на труда да търсят начини за подобряване на положението с заетостта и борбата с бедността. Трябва да се е, обсъди въпроса за микрозаемите, така че да се даде възможност хората да си помогнат сами. Много е жалко, че парламента не е приел никаква позиция, която да може да се изплати като послание на тази среща, но май вече това го правим доста често. Сега госпожа Елизабет Лин, една минута. Финансовата криза засегна обикновените хора много силно. Затова трябва да търсим положителни резултати от тази среща на министрите на труда на Г-20. Надявам се, че ще има такива. Надявам се, те няма да дискутират само финансовия сектор, а ще обмислят и социалните последици от кризата. Знаеме проблемите с заетостта в много страни. Трябва да се търси начин хората да се върнат обратно на работа. Програмите за обучение трябва да отговарят на нуждите на момента. Трябва да се търсят най-добрите практики на страни, които вече са въвели определени мерки. Трябва да видим тези практики, да видим как могат да се приложат в други страни. В много страни се работи. Нека да се получим от техния опит. Конвенциите на Международната организация за труда трябва да бъдат приложени трябва да правим така, че всички, които в момента не са защитени, да получат такава защита поне в бъдеще. Благодаря, господин Линс. Госпожо Линс, сега господин Хендел, една минута. Госпожо председател, господин комисари, е, господин комисар, скъпи колеги, срещата на Г20 в Питсбург ще е, допринесе е, към работата, която е необходима е, предвид настоящите условия. Не трябва да отслабват усилията за оживяване на економиката. Так му обратно, те трябва да бъдат усилени. Трябва да има мерки против съкръщенията на работници, да има засилване на социалните мерки, зелени работни места – да се осигури покупателна способност на вътрешния пазар, да се борим срещу безра... бедността, като се базираме на социалния диалог между социални партньори. Микрофон за ораторката. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, драги колеги, на 20 април е, наистина това е о, голяма премиера. За първи път министрите на заетостта на 20-те най-богати държави в света ще се е, съберат е, и гласът на Европа трябва да бъде много силен там. 4 милиона и половина работни места – могат да бъдат закрити в близките три години. И е, ясно е е какви ще бъдат последиците в социалната сфера за това. Наистина трябва да бъдат е, определени, е, измерими, прецизни, дългосрочни цели или краткосрочни, но ясни цели така че да гарантираме правата, социалните права на работниците. Често се забравя, че трудът е елемент на растежа. Трябва наистина да се дадем ясна сметка, че не можем да говорим за социална политика без пренебрегвайки труда и заетостта. Иначе няма да говорим за министрите на заедостта, а за министрите на безработицата. Сега има думата господин Патрик Люерик. Благодаря, госпожо председател. Според мен няма да има трайно решение на безработицата, ако не се промени сегашната логика, е, където се привилегирова капитала, а не труда, без да се направи ново разпределение на богатствата, с увеличаване на е, заплатите това ще даде възможност за възстановяване, създаване на работни места, излизане от а, кризата. Срещата на Г20 трябва да мобилизира банковата сфера, която да бъде в услуга на създаващите работни места и политика, а, опазваща околната а, среда. Трябва да се въведат такси, за мерки, които ограничават това развитие и трябва да се комбинират на утрешните нови професии с една устойчива економика. Благодаря, господин Ерик. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин е, председател, господин комисар, през септември 2020 лидерите на Г-20 е, решиха, че приоритетите на европейската економика е да се забра... запазят съществуващите работни места и да се създадат нови. Международният валутен фонд предричаше 3% растеж но Международната организация на труда издаде цифри, че до първата половина на 2011 година безработицата ще расте. Економическата криза се отрази на европейските компании и на бюджета на страните. Министрите на заедостта на Г-20 трябва да търсят а, начин да окажат помощ на фирмите, които са в затруднено положение. До момента, до който за безработицата започне да намалява. Министрите трябва да търсят мерки за подкрепа на чиновниците е, и държавните служители, лекари, учители, които губят работата си в момента. Благодаря, госпожо Тикало. Госпожа Бъл... Господин Бъл... Бълчити се, е, се поправи председателя. Имат думата за една минута. Всъщност трябва да се радваме, че Г20 за първ път се събира на ниво Министерство на заедостта и труда. Държавните глави се споразумяха, че трябва да се запазят новите работни места. За съжаление, по цял свят положението се влушава и в нашите държави членки безработицата достигна критични нива. Има планове за съкръщения и поради масово закриване на малки и средни предприятия и на Г20 трябва да се предвидят специални мерки за стабилизиране на ситуацията, защото, е, за съжаление, тези безработни не допринасят за оживлението в нашите страни. А сега, в заключение, е, давам думата на госпожа Балкитевич за една минута. Благодаря. Действително трябва да приветстваме факта, че за първ път министри на труда и на заедостта от 20-те най-развити страни в света се събират да дискутират възможността за борба с безработицата и създаване на нови работни места. Положението е много сложно. В Европейския съюз милиони млади хора са без работа и тези е, цифри расте. 300 хиляди души в моята страна Литва останаха без работа на последък. Е, доскоро това въобще не се беше немислимо при нас. Надяваме се, че на срещата на Г, министрите на труда на Г20 ще бъдат формулирани конкретни мерки за създаване на работни места и то не какви да е, качествени, и добре платени, за да могат хората да имат достоен живот, а не да живеят в бедност. Определено се надявам да се стигне до такива решения. Благодаря. С това приключваме процедурата за спонтанни изказвания. Давам думата на господин комисаря за заключителни думи. Благодаря, уважаеми депутати. Много се радвам, че се проведе този дебат днес преди срещата в Вашингтон на министрите на труда и заетостта на Г-20. Защото е, това не е единствената среща, която може да, е, да се чуе гласа на Европейския парламент по този толкова важна тема. Има и друга среща, която ще се проведе по-рано и е добре да се чуе вашето мнение а именно срещата на върха в Брюксел утре. Тоест, вие се изказвате в полза на програмата за развитие на Европейския съюз от 2020 година, където се търси намаляване на безработицата и на бедността. Това са сериозни цели на стратегията 2020. Трябва да сме наясно колко беше сериозна кризата и колко продължава да е сериозна. Като не става дума само за статистика и за влушаващото се положение. Трябва да отчитаме и политическия риск, който се поставя пред европейската цивилизация като цяло. Надявам се, че утре, когато се срещнат нашите ръководители на върха, те ще разберат това и ще направят едни много отговорни заключения за ситуацията. Без тях ще е много трудно да представяме европейските ценности в света и да представяме своя ангажимент да се борим с безработицата и безността в контекста на срещата на Г-20. Ще видим какво ще имаме възможност да направим и какво ще ни бъде дадено като възможности от финансовите министри, но поне на тази среща ще може да по много удачен начин да се обманат и мнение. Правителствата първо работиха за справяне с финансовата криза. Цялата финансова мощ на държавата бе, държавите бе отправена за стабилизиране на банките, за рекапитализация на банките, финансовата стабилност е, беше приоритет. Но сега е, приоритета трябва да стане създаването на работни е, места, търсенето на стратегии за излизане от кризата, които да не засягат работните места и да не подкопават възможността на страните да инвестират. За това трябва да се предприемат решения за възстановяване на стабилността и за отстраняване на натиска върху националните правителства да е, правят съкръщения, които ще имат отражение върху социалния сектор и ще създадат е, безработица. Във всички случаи ще е, приемаме тези теми като ключ, от ключово, теми с ключово значение – и се надяваме, че ще продължаваме да налагаме своите стандарти за заетост и социална ангажираност. Срещата на Г12 е отлична възможност да започнем дискусии с останалите ни партньори в света и то не само по отношение на трудовите отношения, но и на финансовите такива да се постави въпроса и за данъка върху финансовите операции, да видим как той ще бъде посрещнат и в е, други части на света. Това е въпрос, който трябва много сериозно да се обсъди както в Европейския съюз, така и навън. Затова съм много благодарен за това, което чух. Е, тук ще предам посланията ви на срещата на министрите на труда на Г20. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар Андор. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Сега пристъпваме към следващата точка